председател. Buongiorno, la seduta è aperta. Започваме нашата работа. Река la discussione con... Сега в дневния ред ще обсъждаме изискванията за инвестиционните посредници и капиталовите и пруденциални изисквания. Давам думата на господин Карс за 4 минути. Госпожо председател,